Председателя. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung... Уважаеми госпожи и господа, добър ден. Подновяваме заседанието. Протоколите от вчерашното заседание и приетите текстове са на лице. Има ли коментари? Ако няма, протоколите ще се считат за приети. Преди да